Скъпи колеги. колеги. Скъпи колеги. Добре дошли. Добре дошли на нашето заседание на комисията. Искам да ви напомня, че първо ще се е, осъществи заседание на комисията в пълен състав. И макар, че на практика не виждам много хора, а, нито координатори, нито депутати, първо ще се проведе заседанието на комисията, което е, е публично. След това ще има е, е, заседание при закрити врати на координаторите. Това е, е. Вие получихте дневния ред. Няма искания за промяна по дневния ред. Нямаме съобщение на председателя. Превода на Протокола от последното заседание е готов е, отскоро. Е, той е в папките. И, и така пристъпваме към трета точка, към основното ястие. Е, това е умена на възгледи по втората част от мандата на нашата комисия и а, изготвянето на окончателния доклад. Въпросът е важен. Искам да напомня, че трябва да подчертаем нещо важно, а именно, че датите няма да могат да се отлагат. Трябва да започнем работа по първия вариант на доклада още от март месец, така че ще разполагаме с малко време от мар. И така, сега трябва да се съсредоточим в начина по който виждаме работата си през втората половина от мандата ни. Трябва да изпратим е, междинния доклад до парламентите на 27-те страни членки, заедно с някои въпроси. Въпроси, които според нас са важни – Едновременно с това ние ще информираме депутатите, че възнамеряваме до март до година да организираме съвместна проява тук в Брюксел, за да направим обмен на възгледи, да сравним позициите ни, да се потърсят да се потърсят така сходство във възгледите и да се види къде има разлики и да се опитаме да извлечем някаква полза от всичко това и да видим как какви е, законодателни инициативи е, можем да предложим на комисията. В началото давам думата на нашия докладчик е, Перванш Берес, за да ни запознае с нейния възглед и нейния подход. После ще пристъпим към дискусия. Перванш. Благодаря ви, господин председател. Това е първото заседание след гласуването на доклада в пленарна зала и смятам, че е много уместен момент, за да определиме бъдещите насоки за работа. Е, след малко ще се проведе заседанието на координаторите, в което ще вземеме решения по различните е, модалности, но смятам, че е време да направим е, преглед на свършената от една година работа след е, приемането на доклада в пленарна зала, за да видим по какъв начин би било уместно да продължим да работим. След е, гласуването през октомври и, след разговорите с различните политически групи се стигна до следното решение. Има две възможности. Първо, да, поис, да събереме въпросите и да се опитаме да дадем отговори на тези въпроси. Или втория вариант е по-скоро да се опитаме да се обединим около едни препоръки, които да отправиме след това към а, институциите. В крайна сметка избрахме втория вариант и ми се струва, че за бъдеще Основното ще бъде да, уси, да осигуряваме поддръжката, поддръжката в кавички след продажба на идеите. Тоест, това, което бе прието в пленарна зала, да, да, да бъде, да залегне в работата на различните комисии на парламента. Кризата не е отминала. И още в първоначалния доклад, во време на гласуването в пленарна зала, а, ние го установихме, ние го препотвърдихме. Възможно е за бъдеще да има някои промени, като външното представяне на еврозоната и така нататък. Но мисля, че основното в крайна сметка все пак е залегнало в доклада и е, в рамките на графика, който предлагате, трябва да проследяваме дали взетите решения се изпълняват, тъй като Европейския е, парламент ще трябва да взима решения по проблеми, които по някакъв начин са тясно свързани с съдържащите се в доклада е, елементи. И те ще бъдат много. Е, ще се сблъскаме с два-три проблема. Първо, график. Аз споделям изцяло ваш, вашето мнение. Поискахме продължение правомощията, мандата на комисията, за да може тя да работи паралелно с комисията за политическите предизвикателства и мисля, че би трябвало също така да организираме съвместно заседание с Комисията за финансовата рамка. А, тази комисия е претоварена с работа, защото включително събира мнения и анализи от а, разнообразни източници, но мисля, че се налага едно съвместно заседание, за да дадеме политически оттенък а, на нашата работа и това би трябвало да стане колкото се може по-скоро. Второ, що се отнася до конкретните предложения, които ще трябва да изработиме, освен ако нещо не се наложи така изключително, мисля, че основните препоръки на практика са залегнали в доклада. Най-важно е, е диалога с е, националните парламенти също да намери своето отражение в доклада. Това ще го разгледаме по време на заседанието на координаторите. А по време на пленарното трябва просто да видиме а, така какво мислят колегите и какви да бъдат насоките от тук нататъка, предвид вече свършената от нас работа. Аз се свързах с Юта Халк през септември и то председателката на а, Комисията по политическите предизвикателства но да се за сега комисията ШУР а, все още не функционира, тъй като тя очаква да бъде включена в следващия бюджет. Так, така че за момента не можем да организираме съвместно заседание. Това може да стане не преди януари следващата година. Просто няма друга възможност между времено. А преди да дам думата на на колегите. Отмар, искаш ли да вземеш думата? Господин председател, исках да говоря по тази конкретна тема, която вие повдигнахте. Споделя мнението на докладчика, че трябва да има съвместни заседания и съвместно да носим товар. Аз съм абсолютно убеден, че като Европейски съюз няма да намерим път от, за излизане от кризата без да се занимаваме с бюджета но тъй като съм шемина на двете комисии, докладчикът там има, мога да ви кажа, че докладчикът там има намерението януари или февруари следващата година да се подготви ориентацията за окончателния доклад. Първата комисия, извинете, първият проблем, който засяга нас, е, че нямаме бюджетни експерти и а, експертите бю, по бюджета не са готови да направят, да формулират мнение по европейския бюджет. Това е истински срам за Европейския парламент. На второ място, ако влезете в контакт с Юта Халк, тя може да каже, ами, в януари или пък по-късно. Може да се окаже, че след три дни документа ще излезе в първия си вариант. Тоест, е, изводите на съответната комисия или комитет няма да бъдат навременни. Тоест, трябва много внимателно да координираме своите времеви графици. Съгласен съм с мнението на докладчика, която каза, че трябва много внимателно а, да подредим нещата така, че да постигнем ефективност в съвместната си работа. Да, благодаря, благодаря за това, че ни предложи помощ, но това не е нашата, а, не е наша вината. С ваша помощ а, а сега ще дам думата на представител на господин Коферати. Благодаря, господин председател. Искам да кажа следното. Господи... Както каза госпожа Берес, важно е, е работата на нашата комисия да протече е, при близко сътрудничество е, с е, засегнатите отрасли и комисията, която разглежда мерки, които са пряко свързани с работата ни върху кризата. И за това смятам, че е важно да изготвим комисията, доклада заедно с комисията Сюре, както и с останалите комисии, които за сега са включени в разглеждането на мерки, които пряко се отразяват върху въпросите, свързани с кризата, проблемите на кризата, въпроси, които се съдържат в доклада, който вече беше прият. Сега, колкото до националните парламенти или в последствие да говорим или на заседанието на координаторите. Сега, председателя, е, господин Шмит има думата. Има. Имам един много практичен въпрос. Защото ми се струва, че е трудно, че работим особено усилено, или... Е, верно е, че някои го правят, но а, други колегите от комисията просто участват. За мен това е проблем. Преди да разискваме как да продължим работата си нататък, мисля, че би трябвало да поразсъждаваме именно по това участието на, а, други, на всички членове на комисията. Може би не е сега момента в комисията, а в а, съвещанието на координаторите да се направи, но мисля, че е важно. Да. Мисля, че участието беше незадоволително поне един път в миналия период. Ако имаме заседание в четвъртък след обед, обикновенно имаме ограничен брой участници, защото повечето хора се прибират по домовете си, по родните си места. Е, не можем да принудим никой да участва. Е, какво да напишем а, списъци на срама за тези, които няма, а, имената на тези, които не идват. Но споделям е, вашите чувства, но не виждам практически начини, по които да можем да накараме хората да спазват правилата. Поне до сега такива мерки не се такива мерки не са били особено ефективни. Наистина е ужасно, че зелените, например, от самото начало не се ам, проявяват много добре, макар че те имат един заместник-председател. И а, ситуацията ще бъде такава, че по-късно, когато трябва да подготвим а, работ, а, доклад за резултатите от работата си, ще трябва да го отразим и ще ни е доста трудно сметка по втората част, втората част на мандата ни, за това, което бихме искали да свършим, моля. Е, по-лесно, ако повечето хора са тук, но това, което смятам за важно като тема за нас, е сътрудничество с националните парламенти. Това е основното ако искаме да постигнем широк консенсус, отново, мисля, че, трябва да се придържаме към поредица от компромиси, може би да поработим още по тях, но да не отваряме отново котията на Пандора, защото това ще бъде абсолютно непродуктивно. Знам, че зелените искаха да разгледат данъка върху финансовите транзакции и така нататък. Може би това би могло да се включи. Не знам обаче дали ЕКОН, економическата комисия, не прави същото. Но не ми се иска да отворим котията на Пандора отново. Благодаря. На свой ред аз искам да кажа, че е, ще говоря с Перванш Берес. Е, постигнахме компромис през първата част от мандата ни и, и на тази основа трябва да стъпим, за да продължим работата си. И освен това, е, някои неща станаха актуални. Е, може би ги бяхме пренебрегнали. Например, въпросът за е, публичния дълг, е, за дълга на предприятията и на домакинствата в Европа. И връзката с пенсионните фондове и инвестициите и държавния дълг. Мисля, че може да се спрем по-обширно на този въпрос. На второ място финансовата рамка. Ако не успеем да координираме работата си в, домен, в областта на економическото и социалното сближаване, тогава рискуваме да изпаднем в още по-дълбока криза и за това трябва да сме ясни и ясно да кажем нещата, включително и безпокойството ни за е, бъдещето след кризата. Аз не съм част от е, економическата комисия, за разлика от много колеги, които са тук, но имам чувството, че ще те юридически акта, които в момента се разглеждат от економическата комисия, също трябва да се вземат под внимание. Новите институции, които се създават, също са важни. Колкото до останалото, има и други въпроси, е, които трябва да се обсъдят с координаторите. Сътрудничеството с националните парламенти е много важно, защото понякога подхода на националните е, депутати е различен от нашия. Е, Николас Бодис. Господин председател, е, както каза докладчика, това е първата дискусия от е, приемането на междинния доклад в пленарна зала. И понеже сега мислим как да организираме работа си за бъдеще, трябва да кажа някои е, по-общи неща. Първо, мисля, че хубаво, че се продължи диск... мандата ни. Трябва да се възползваме от това, На второ място има хора, които е, не гласуваха за междинния доклад е, и то членове на нашата комисия е, не са гласували по конкретни причини и затова не смятам, че сега трябва да се тръгва от идеята, че не трябва да се променя нищо в този доклад през втората фаза. Мисля, че е, целта за нашата комисия трябва да бъде да стигне до е, по-справедливи изводи и до по-уместни решения. Аз съм съгласен с всички процедурни предложения по координацията, среща с другите комисии, е, да се учитат нови факти, нови обстоятелства, но мандата и отговорността на нашата комисия е да се стигне до е, справедлив резултат до, по причините на кризата и как да се излезе от нея. Докладчикът правилно каза, че ние далеч не сме е, е, приключили нещата. В момента е, има криза във всички страни бяха взети мерки в много страни и тези мерки са много болезнени. И ако а, а, имате предвид тези, които в Гърция, в Франция и на други места страдат от тази политика в момента, и ако им предложим нашите резолюции, те ще гласуват против. И за това трябва да сложим ударението върху альтернативни решения. Е, това не е само мое мнение. Нашата комисия трябва да бъде по-близо до реалните проблеми на европейските граждани. Ние е, сме европейски граждани. Ние не можем да сме обвързани с това, което ще каже комисията. Комисията и съвета а, а, приемат мерки, които променят характера на европейската интеграция. И това са мерки, е, които няма да ни извадят от кризата. Така че целта е, може би, да се подобри доклада и по този начин ние допринасяме за работата на комисията. Може би трябва на заданието на координаторите да се върне на тази тема. Имам предложение по командировките в различни страни. Много е важно да отидем в Гърция. Да започнем с Гърция. Имам и конкретни предложения по гостите, които трябва да изслушаме. Смятам, че трябва да поканим хора, които а, са видяли нещата на време, когато много други са отричали, че има криза. Добре, можем да говорим по тази тема, като започнем за съвещанието на координаторите. Аз обаче не смятам със сигурност, че същността на нашите позиции по средносръчният доклад трябва отново да бъдат поставени под въпрос. Резултата от нашата работа днес, за това за което гласувахме през септември, до е, е наистина благодарение на многото работа и то напрегната работа, която свършихме. Да, разбира се, компромис беше направен. Разбира се, че не всички политически групи ще се съгласат с всичко, но ние имаме един жизнеспособен вариант. Ако решим сега да унищожим компромиса и започнем пак от начало, това ще е крат, крачка назад и аз не смятам, че и повечето членове на нашата комисия не биха подкрепили такова нещо. Аз е, съвсем не ви съветвам да продължим в такава посока. Господин Вайгл, Аз съм един от членовете на тази комисия, който не е економист. Аз наблюдавах и следях внимателно програмата на тази комисия – повече като външен на економическата професия човек. А аз обаче за това смятам, че това не е само финансова криза. Кризата има, както сме казвали и преди, съвсем различни корени и в различните страни има различни нюанси на негативните ефекти. Казах, че не съм економист. Аз смятам, че до сега работата свършена в нашата комисия е наистина доведе до добавена стоеност, до чудесни резултати. Най-доброто от най-доброто е сред нас по отношение на економическата наука. Но може би през следващите фази да поканим хора, не задължително експерти, но хора, които разсъждават по отношение на корените на кризата, но от друга, не економическа гледна точка, за да можем да обогатим нашите дискусии. И на второ място аз бих ангажирал а, повече националните парламенти на държавите членки и, и да ги попитам освен това какво правят вече една година и нещо, откакто започна кризата. Защото е съвсем очевидно, че освен съвместните отговори, по които се преговаряше и се постигна съгласие между съвета, на ниво съвет и на ниво парламент. За много от държавите членки това е нов опит и аз мисля, че трябва да посветим една от нашите сесии, за да разберем какво тази година е била, било направено от е, държ... Е, националните парламенти на държавите членки. Благодаря ви. Унгарският колега има думата. Благодаря ви. Наистина, докладът е добър. Аз съм нова тук в тази комисия, но смятам, че докладът е добър, защото формира една солидна база, на която да стъпим в по-нататъчната си работа. По отношение посоката, която да поемем в бъдещето, тия период на нашата работа, мисля, че трябва да има консенсус. Економическите експерти а, са съгласни, че не сме преодолели напълно кризата и че има реална възможност ситуацията от а, съвсем скорошното минало да се повтори. Така че е много важно за държавите членки да направят много още, а, за да притъпят а, и снижат а, отрицателните ефекти от кризата и в същото време а, да организират економиката за бъдещ растеж. Трябва също така си мисля аз да се погледнат причините за кризата и да се види кои от факторите а, са спомогнали най-много за нейното възникване. Нещо друго, което бих искала да ви предложа, какви са, е, че трябва да погледнем какви са начините и методите за анализиране на кризата. Други комисии има, които разглеждат именно това. Например, типовете индикатори, които могат да бъдат използвани. Ето защо съм съгласна, че въпросите на надзора също трябва да бъдат разрешени. И последният ми коментар. Тъй като все още не знаем кога ще свърши кризата и тъй като все още няма убедителни знаци, сигнали, че тя а, започва да се оттегля, аз продължавам да си мисля, че трябва да продължим а, в комисията да работим все така. Благодаря, благодаря господин председател един кратък коментар по тези изказвания. Може би има някакво неразбиране тук. Доколкото аз хващам, ние вече разгледахме причините за кризата. По-нататъчният анализ може да хвърли допълнителна светлина върху някои вече известни елементи, но това не е кой знае колко много. Ние разгледахме много подробно и оценихме причините за кризата. Разбира се, някои а, от нас искаха едно, а други точно противоположното, но това се дължи и на различните цветове, които са събрани. Ами, не знам, тъй, това го казвам, тъй като беше предложено като идея. Иначе не може да се получи. И съобщо имаме някакъв напредък в това отношение. Само искам да напомня, че нямаме особено много време. 5-6 седмици преди коледа остават само и трябва да видим какво е свършено, какво е направено, за да продължим работата си през януари, защото март трябва да представим готовия си продукт. Разбира се, че ще е трудно да ангажираме националните парламенти, макар че, както аз смятам, това е много важно сътрудничество. добре е да се получи спойка между позицията на Европейския парламент и на националните парламенти. Обикновено има различия, но в нашия случай това не е вярно. Ние бяхме много добре, а, макар че нямахме време по време на първия период от времето. А, благодаря ви. Не бях тук в а, на, началото и може би ще повторя някои неща. Но искам да наблегна на 3-4 пункта. Независимо от факта, че препоръките от е, залегнали в окончателния доклад ще бъдат прияти през юни. Така че те трябва да засягат не само кризата, не само а, излизането от кризата, но и да върват а, отвъд <clears throat> да съдържат анализ на полките от кризата, на, на, на цената, която ще е необходима за структурирането на пазарите и така нататък. Така че аз мисля, че просто не трябва да се ограничаваме с а, просто до препоръките, а да гледаме отвъд, защото много от последиците на кризата те първа ще се проявяват и то не само в Европа, а отвъд Европа, тъй като става дума за глобална криза. Така че и ние и другите комисии трябва да имаме едно глобално виждане за глобалната економика и за мястото на Европа в глобалното управление на економиката. Може просто да наблегнем на някои аспекти, които са залегнали в анализа и които нямат така до, достатъчно изражение в а, законодателството, просто защото са до някъде извън обхвата на нашата работа. Е, Но наистина смятам, че трябва да, значи от една страна да очертаеме дългосрочните препоръки за Европа и отвъд Европа. И второ, що се отнася до доклада, изцяло споделям, че сме направили анализ, който може би не е най-съвършения възможен, защото подобен анализ се прави в продължение на години, на години. Нека не забравяме, че след кризата в 30-те години продължиха да се правят анализи в продължение на десетки години. Но това трябва да бъде така един кръгълен камък, една отправна точка за са да, усъвърш, да, да дадеме нов, нов пласък и ново качество на а, реформите, на междинните реформи, които провеждаме в момента. Второ. своевременността на доклада. Ни трябва да направим една първоначална оценка на реформите, които се извършват в Европейския съюз. Защо, но да, може би една глобална оценка, защото различните комисии работят по различните аспекти на тези реформи, като комисията ЕКОН или други. Но може би ние сме онези, които трябва да подхванем и една ин, а, инициатива, една дискусия за всеобхватността на реформите. Но това не трябва да бъде дебат тук в парламента, един дебат по, по измененията, дебат по същество, по начина по който Европа ще излезе от кризата. И доклада може да бъде една основена отправна точка за тази дискусия. Необходимо е също така експертите от Европейската комисия да подготвят една първоначална оценка. Една глобална оценка, обаче не една раздробена оценка. И още вече. Що се отнася до националните парламенти и отношенията ни с тях? Струва ми се, че има, има нещо, нещо погрешно в подхода, като че ли някак си не успяхме да, да постигнем онази критична маса на дискусия. Не знам за кога е предвидено следващото заседание, дали е за следващия март или по-нататък, но по някакъв начин трябва да намерим някакъв начин да ги включим, и те да дадат своя принос в този дебат. Да. Благодаря ви. Also mit dem letzten Punkt haben Sie natürlich recht. Äh, äh, die... Да, мисля, да, вие сте права участието и подготовката на националните парламенти не винаги е удовлетворително. Е, да се надяваме, че нещата ще се подобрят. Може би е, комисията трябва да организира по-широка проява да видим дали не можем да е, разработим нашите предложения за бъдещето на Европейския съюз. Може да се е, задълбочи дискусията. Сега Франк Енгел, Перванш и още един. Господин Енгел. <clears throat> Може je crois que l'analyse е largement fait. Да, мисля, че анализът е готов и е, и е обширен. Има достатъчно елементи за анализ в междинния доклад. Не всичко е измислено сега, защото е, има много институции, е, много експерти, много инстанции са се взели с въпроса и който иска да чете, може вече да прочете хиляди страници. Може да прочете е, хиляди страници, е, които е, предизвикаха тази криза. Е, в е, е, Исландия в моята библиотека има повече от 2000 страници, така че аз... Да, да, да. Така че сега трябва да се задълбочим да се задълбочим по някои неща, които вече са в междинния доклад, макар и в зародиш етап, но затова, но затова в края на краищата доклада е междинен и накрая ще стане окончателен. И затова, според мен, е, този междинен доклад просто приключва първата част от нашата работа и е основа за следващата е, част. Няма смисъл да преоткриваме колелото. Така или иначе, е, е, ние вече сме гласували доклада и то в пленарна зала, затова не виждам как може да се е, върнем върху половината от свършената работа. На мене ми омръзна ама направо ми омръзна от пленарни слушвания. Повече не искам един експерт да виждам. Помощ е, и даже изслушвахме хора, които нямат е, претенциите да бъдат експерти, обаче ние ги провъгласихме за експерти, за да ги слушаме. Умръзна ми от контрол и от надзор. Искам поне едно нещо човек да свърши. Той е парламент е, да направи някакъв контрол, което целият Европейски съюз направи. Само това да направим. И много ми е мъчно, защото от две години трябва да сме разбрали какво става и какво правим контрол и надзор. Добре, готово. Или завършва. Няма нужда тази комисия, специална, незаконодателна комисия, да я слагаме на релсите на контрола и надзора. Това вече е свършено. Сега да се върнем на политическите въпроси, защото контрола и надзора пф, с всичко, което може в края на краищата да се изрази в политически думи, но нещата са чисто технически, чисто специализирани. Как да се организира европейска система, национални системи, за да може всеки финансов продукт на всеки място по света да не обягва на надзор. Но това е техника стига да е, сме единодушни по принципа и няма сега години да го обсъждаме на нова сметка. Аз виждам четири неща, които трябва да ни занимават от тук нататък. Първо е, е суверенната дата е, за приложение. Не само тук, но е, в тази економика на война, която отключиха Съединените щати. Трябва да стане ясно, че има огромни рискове, които витаят и над нашия континент. Някои от тях са си домашно приготвени, а други може би са внесени. Трябва да се вземем с това без идеология. И без да си казваме, е, е, че и, и днес трябва да стикулираме економиката. От години е, се казва, че трябва да престанем да стимулираме економиката защото е, първо се е, произвежда е, е, нещо. Е, е, е, е, е един излишък. Докато ние в Европейския съюз прилагаме перверзно кинезианския принцип, даже на места се произвежда валута и ние само нищо не сме направили. Международната търговия. Трябва да се вземем с международната търговия какво правят европейските партньори и какво правят останалите международни партньори е, Китай, Индия, Русия, Индонезия, Бразилия и така нататък. Е, разбира се, всичко това е свързано с бъдещите баланси. Е, става въпрос за валутните курсове и валутната политика. И тук току-що бе обявена нова война. Аз знам, че тази сутрин е, щяхме да поемаме риск спрямо тази красива резолюция, е, е, че сме 100, 10 страници възхвала на Съединените щати, а преди 8 дни те ни обявиха война. И този парламент на този континент да видим сега какъв е континента, не може да го види това. 600 милиарда долара, които ще бъдат пуснати в обращение, е, вместо да захранят американската економика, защото го бяха направили, това ще да стане с тези 300 милиарда, които вече бяха инвестирали. Е, но не е така това става много голям проблем и трябва по някакъв начин да му се противопоставим. И тук възникват всички въпроси за инструментите, за валутната политика, с която искаме да разполагаме. И възниква въпроса за това какво да прави Централно Европейската банка, защото в един момент тя може да е, се принуди да манипулира валутните курсове. Може и така да стане и може да се окаже до няколко месеца, до няколко години, когато трябва да управляваме ценността на еврото. Това е немислимо за сега, предвид е, договорите и предвид процентите, е, обаче трябва да се говори за това, обаче е, не трябва да, да, да, си, да, да си мълчим. И последния проблем, който видяхме едностранно, многостранно, ние трябва да приключим какви са пуките от европейската интеграция и за политическа Европа защото в Европа ние не сме стигнали още до нищо, като политически изводи от кризата. Ние координирахме, надзиравахме и в края на краищата Имаме половин е, дозина актьори, там където бяха, трябваше да спасим един. И лично аз трябва да кажа, че предложението на перванш да се централизират валутните инстанции може да остане в междинния доклад, но трябва да стиде по-нататък. И трябва въпросът да се обсъди. Та, мисълта ми е господин председател, скъпи колеги, дълбоко в себе си аз съм убеден, че през няколко месеца трябва интензивно да водим дискусия помежду си. Разполагаме с всички необходими данни. Сега трябва да се споразумеем по политически предложения, защото ни трябва политика. Експертните мнения вече са казани. Благодаря. Е, ти за е, Клар. Честен. Благодаря много за това <clears throat> много ясно изложение и така малко провокационно изказване, с кое, което споделям до известна степен. Някои от тях, от вашите позиции да, други не. Но наистина, сега е времето да размис... да помислиме по някои проблеми и това ще го и чуеме след малко. Благодаря. Ще се опитам. Много кратка, както обикновено. Мисля, че мога да кажа, че абсолютно съм съгласна, че не трябва да се връщаме към, към свършеното че не трябва да преразглеждаме анализите, да вървим напред. Също така, добре е, че приемаме че трябва да търсиме дългост срочна перспектива. На трето място смятам, че че би било разумно да видиме дали решенията, които се прилагат в момента са а, разумни или неразумни, какви са резултатите и дали те наистина са предпоставка за по-нататъчен растеж. Така че, вместо да има безкрайни изслушвания. Ние просто трябва да концентрираме вниманието си върху някои точки и да дадем конкретни предложения. Само няколко примера. Европейското економическо управление. А, сега, не трябва ли да бъде по-скоро едно заседание през закрити врата с олирен. Да видиме как за да видим като до къде ще стигнат дефицитите, дали е на европейско равнище няма да има дефицити. Защото знаете, че има много големи разлики между фискалната политика в Европа и извън Европа. След това аз бих искал да обсъдиме с Барние какво, на, на къде отива реформата на Международния валутен фонд. Г20 за сега никаква работа не върши, защото разликите в фискалните политики са толкова да различни защото много добре разбираме какво правят американците, защо го правят, какво прави Китай, защо го прави, а ние какво правиме. Така че, как, как, а, как, как, как каква е, каква е нашата позиция относно фискалната политика спрямо фискалните политики на партньорите ни. Сега по, по групата Делара Розиери и а, докладите а, Ларизер. Ако можем Ако, ако може в крайна сметка по някакъв начин да се изчислява какъв е имиджа, нали, това, което правят рейтинговите агенции на дадена фирма, биха могли да, да, да включат и ресурсите и и е, собствените ресурси, а, а в момента нещата се правят на парче. И второ, новаторските и иновативните продукти е, които непременно трябва да е, бъдат е, създадени, да се съобразяват с принципите на прозрачност. Това е от абсолютно необходимост. Колкото до стратегията 2020. Трябва, разбира се, да координираме нашата работа с Комисията по бюджета и бюджетния контрол.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 е, докъде Европейската инвестиционна банка, въобще европейските инвестиционни е, средства могат да ни помогнат за развитието на новаторството, на развойната дейност. Много сме далече от е, очакваните резултати и от целите, които сме си поставили. Така че това са просто едни теми, по които да размишляваме. А колкото до националните парламенти. Аз обаче не, не, не знам а, дали трябва да имаме едни такива общи говорилни. По-скоро от тях да поискаме да създадат едни а, комисии, групи, които да размишляват по тези въпроси, защото голямат многото приказки са контрпродуктивни. Да. Сега държавите членки участват по един или друг начин в тези дискусии. В е, някои национални парламенти са създадени работни групи или комисии, други в други страни няма такива е, комисии, а те просто са организирали точно изслушвания или такива семинари по тези. Сега те, те, те, те сами трябва да решат. Националните парламенти са суверенни, сами ще решат е, по какъв начин да организират своята работа, но но е хубаво да имаме и фидбек от тях, обрат, да има обратна връзка. Защото в нашите предложения, така както ги представи Франк Енгел, те не могат да върват напред, те не могат да бъдат формулирани без да имаме мнението и съгласието на националните парламенти, защото в противен случай няма да спазваме принципа на субсидиарност и те могат да ни санкционират. Така че това е начин да стигнем, да постигнем нашите цели. първо. Muchas gracias. Yo también siento mucho no haber podido estar eh, desde el principio. Благодаря. Извинявайте, че не бях още от началото тук. На базата на работата, която извършихме през първия етап, мисля, че втория етап може да бъде по-координиран от гледна точка на дневния ни ред, е, работата на Г-20 и изобщо темата устойчивост. Разглеждайки глобалната финансова система, трябва да знаем какво трябва да се направи, каква ще бъде глобалната архитектура на тази финансова, международна финансова структура. Базелския комитет, други международни организации – всички те са елементи от съществено значение и ще бъдат определящи фактори за бъдещето. Има и друг международен въпрос, който е макроекономическо сътрудничество в глобален мащаб. Разбира се, това е част от нашия дневен ред, но и от международния такъв. Европа сега е основното финансово пространство и ние трябва да поемем своята отговорност. Ако не го направим, ще загубим много, много а, от възможностите да повлияем на света и неговото развитие. Още един аспект, който искам да упомена е финансова криза, парична криза имахме. Трябва да помислим за международната парична система и какво може да се промени в нея. Смятам, че е подходящо да се направи това. Освен регулаторните надзорни мерки и роли, ние трябва да разгледаме лихвените проценти Всички ние видяхме как кризата се разви, промени, започна с рисковите ипотеки, ипотечни кредити. След това стана финансова криза на финансовите инструменти и така нататък. Оказа се, че всъщност липсва управление и то в глобален мащаб. Така че ние трябва да мислим отвъд границите на Европейския съюз, за да установим каква е рамката, на която трябва да се изгради или съживи, за да предпазим света от такива кризи. Просто трябва да разглеждаме нещата в по-едри мащаб. Благодаря. Благодаря, че отново ми давате думата. Искам да реагирам на доста неща, които се казаха. Първо, Забравих да кажа в встъпителното си слово, а именно отново да благодаря на колегите за резултата, който успяхме да постигнем, защото в един момент е, далеч е, не беше сигурно, че ще постигнем е, този щастлив завършик. Няма нужда отново да отваряме котията на Пандора, която вече сме напълнили и подредили. И е, така, благодаря ви отново за съвместно постигнатия резултат. Не знам дали споделяте една моя лека неудовлетвореност но всъщност нормално беше този доклад да се разглежда в пленарна зала като стратегически документ в сряда. Обаче има доста неясноти около Г20 и в крайна сметка не трябваше това да се съчетава с другия доклад. Ние прекалено много наблягаме на краткосрочните въпроси и пропуснахме възможност за проекция в дългосрочен план. И трябва да е, направим е, съответния извод за втората част от е, доклада, от работата ни. Другото, което пропуснах да кажа, е, че в напрегнатия график, който ни очаква, трябва първо да разгледаме доклада на комисията Сюре, за да видим как можем успоредно да работим с тази специална комисия. Защото една от причините да искаме продължение на този мандат е да изходим от оптимистичната така, хипотеза, че е, котията ще се напълни добре, обаче няма да можем да продадем красивия резултат, в който вярваме. И какво какво, какво твърди този резултат. Аз изцяло споделям това, което каза колегата Енгелс. Какво казваме в този доклад? Трябва Европа да се обедини, че тя трябва да защитава проекта и че въпросът е сега е, именно този проект е, да се отстоява. Ние това твърдим в доклада. И за това трябва да се знае дали този проект ще се финансира, да или не. Сега, по причините. Не искам да бъда пространна. Може би трябва да се... Тези, които казаха, че трябва да се върнем на причините, в някакъв смисъл са прави защото именно по тази част от доклада най-трудно постигнахме съгласие с противоречието, което наблюдавах. Обикновено смятаха, че много обвинявам финансовите пазари, а всъщност, когато се видят, които причините, трябва, които трябва да се доизяснят, в край краща те пак са свързани с финансовите пазари. И по-дълбоката причина, която бих искала да се анализира в доклада, беше пропусната, защото всъщност тя беше по-спорна. Тя беше по-спорна, защото е, проистича от социалното неравенство. И ако в един и друг момент изпитаме усещането, че в тази комисия е, в светлината на това, което ще се случи, ще се е, постигне консенсус и ще кажем, че е, е, е, подчертали достатъчно, че социалното неравенство подхрани тази криза, тогава ще кажем добре. Обаче, като гледам днес какво става в съвета, като гледам какво става тук, нямам усещането, че ще отворим отново тази глава от е, доклада. Е, е, може би обаче да се отклоним от основната ни задача да капитализираме това, което сме постигнали съвместно, а именно, че Европа трябва да се обедини, че има проект, който трябва да отстоява, че тя има бъдеще и не с национални егоизми ще постигнем това. Сега, ситуацията и как се развива тя? Сега, вече се каза – ще има един господин евро и ще сме малко по-добре. Едва ли ще решим всички въпроси, но все пак обаче Г20 като, като слушам е, какво разправя Г20, е, че пазарите е, ще бъдат арбитър на валутните курсове, нали, виждаме, нали, виждаме какво правят пазарите. Не е невъзможно в край на краща действително някой да спекулира и да се възползва от неравенството. Да, нещата са непредвидими. Обаче, ужасно... Штирлиц. Ако, ако, ако, има, ако има невидима ръка, значи тя не съществува. И другата тема. Когато говорим за анализите на кризата и не стигнахме до препоръки. Трудността ни е. И тук започва политическата дискусия. И тук водим по-сложна дискусия с колегата Ангелс. Като погледнем стратегията 2020, можем да си кажем, всъщност тази стратегия 2020 не отива достатъчно далече е, спрямо това, което ние предлагаме в доклада. Но все пак е някаква визия, някакъв проект за това, което трябва да се прави за бъдеще. Европейския съвет на... през юни го направи. И съвета през октомври логично трябваше да каже как да се финансира Нищо подобно. През октомври казаха санкции почти за всички. И причината да се види как да излезем от валутата, как да си финансираме бъдеще, този въпрос не се и задава. Това е по-трудната дискусия между нас, защото никой не е нереалистичен, никой не иска е, да е, вървим напред с дълга. Обаче ако си помислим, че ще бъдем спасени е, чрез е, стратегия от инвестиране на суверенни китайски фондове, аз не съм сигурна, че ще се издържи на такова нещо. И последното, което искам да кажа, е, трябва пак да видим и как може да се организира това, но което каза Данута Хубнер, може би трябва да говорим с координаторите. Обществена конференция е, около нашите заключения е чудесна идея. Не знам с кой, но това е много хубава идея, е, за да има по-голяма видимост за нашето дългосрочно мнение, е, по което ние се споразумяхме с много широко мнозинство в парламента. И накрая. Нека да не забравяме. И колегата Вайш се върна на това – много от темите, на които искаме да се спрем, са теми, на които искаме да се спрем с стратегически дългосрочен възглед. Обаче всъщност е, е, економическата и валутната комисия е, ги решава ден за ден. Това е. Това, това е, е допълнителната информация, която исках да кажа. Е, е, Благодаря много. Това мисля, че изчерпва дебата. Искам да помоля координаторите да останат, а всички моля други да напуснат. Приятно пътуване обратно към къщи. Приятна вечер четвъртъчна вечер. Пет минути почивка и започваме съвета на координаторите. Благодаря.